Euh, je vous propose, mes chers collègues, de commencer la, la séance. Добър ден, колеги. Откривам заседанието. Моля за тишина в залата. Procéder à un certain nombre de votes importants. Имаме доста важни гласувания, които трябва да минат тази сутрин, така че нека се концентрираме. Започвам с седма точка. Вчера имаше обмен на становища по този въпрос. резултат от този обмен, като докладчик, аз изготвих много устни изменения. Но те са ви представени в писмен вид. rapidement ces amendements avant que nous passions au vote. Euh, donc... И сега накратко ще коментирам тези предложения за изменения. Предполагам, че всички имате листа с компромисните текстове. Първи текст, трети параграф. Предлагам да добавим едно наречие в текста за да покажем съвсем ясно, че по време на преговорите с останалите институции ще защитаваме правомощията на Европейския парламент, които му се полагат по новата процедура. Тоест добавяме думата интали или изцяло бюджетните прерогативи на парламента. Втори компромисен текст, той е към седми параграф. След бележките на няколко колеги вчера, които счетоха, че намаляването на броя на възможностите за а, коригиране на бюджета а, е изключително важно. За това смятам да заличим възможността да се ограничат те до един коригиращ бюджет на всяко три месечи. Е, Тоест, добра идея е да няма прекалено много корекции в бюджета или коригирани бюджети, с изключение на случаите на форс-мажорни обстоятелства, но не би трябвало да фиксираме броя на такъв тип корекции годишно. Девети параграф. И тук отново подчертаваме правомощията на парламента. Тук считам, че трябва да се добави фразата on equal terms при равни условия за одобряване на трансферите, които в момента се дават за одобрение на бюджетните власти. Така че добавяме фразата на английски on equal terms. Четвърти компромисен текст. Предлагам въпросът за тези дванайсетини, които са временни, да бъде сменен. С влизането в сила на Лисабонския договор, най-вероятно от 1 декември, е възможно не знае доколко е вероятно, но евентуално е възможно да не се постигне съгласие по бюджета за 2010 година. Следователно, трябва да запишем текст, който да описва процедурата при непостигане на съгласие по бюджета. Тъй като разпоредбите на този договор са съвсем ясни в това отношение, чисто и просто мисля, трябва да припомним, че Лисабонския договор съдържа правила, които са съвсем ясни за тези временни дванайсетини. Така че не би трябвало да има каквато и да е нужда за допълнителни разпоредби, които да бъдат приемани в тази сфера, но така ли е, че считам, че това трябва да бъде записано тук. И накрая пети компромисен текст. 14 параграф. Призоваваме Европейската комисия да прави предложения а, в а, максимално кратки срокове така че да се приеме регламент за многогодишната финансова рамка и за промените в финансовите регламенти. И след това въвеждаме идеята, както поиска Гьоран, тези две предложения да бъдат всъщност един единен политически пакет и да бъдат разгледани заедно. И така, това са различните устни изменения. И с тях мисля, че съм включил всички коментари, които направихме вчера. Имате ли въпроси, коментари? Гъран. Благодаря. Точно такива бяха очакванията ми вчера. Благодаря ви. Одобрявам предложенията ви. Нека ги гласуваме анблок. блок. Благодаря, Геран. Ингеборг. Вчера говорих за последното изречение в десети параграф. Според мен то е леко подвеждащо, тъй като там се говори за една опростена процедура, която е записана в бюджетната процедура, но тъй или иначе вече разбрах какво се има предвид и мога да приема вашите предложения. Но не искам да използваме думите упростена процедура, simplified procedure. Мисля, че е по-добре да се запише текст, който да дава ясна представа за трансферите, които биват постоянни. Ето това означава всъщност този текст. Той означава 10%. 10%, които ни дава възможност да, да отпуснем а, финансовия регламент. Благодаря, Ингиборг. Нещата са ясни. Мисля, че всички сме доволни от тези пояснения. Може ли да гласуваме анблок за тези предложения? И текста, и устните изменения. Всичко да се гласува заедно. Моля, гласувайте по цялото становище. За? Против? Един против. Въздържали се? Един въздържал се. Благодаря. Благодаря. Това означава, че ще можем да подадем този доклад по собствена инициатива е, на 11-12 ноември пред пленарна зала. Prendre le point numéro 8 Преминаваме към осма точка. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията или ФАПГ. Белгия, текстилен сектор, Ирландия, Дел. Давам думата на Раймер Бюе. Благодаря, господин председател, благодаря колеги. Съвсем накратко ще се изкажа. На 5 май 2009 година Белгия подаде две заявления, които са свързани с освобождаване на работници в текстилния сектор. На 25 пък юни Ирландия подаде такива заявления поради съкрещаване на персонал в компютърния сектор в Ирландия. Споменавам и датите, защото всичко това се случи преди 1 май и следователно трябва да бъдат разгледани äh, по 545. Това е по член 2 и там е записано, че ако има 500 освободени в рамките на 9 месеца, особено в малки и средни предприятия, в определен регион, да речем граничен, а пък в ирландския случай говорим за над 500 съкратени в държава, членки, държава членка в рамките на 4 месеца. Ich warte, bis alle ein bisschen ruhiger werden. Чакам да има тишина в залата, затова замълчах. Uh... И така, в Ирландия над 500 съкръщения в рамките на 4 месеца, което пък означава че всички доставчици и други свързани фирми също са загубили е, много от своите работници. Сега по отношение на Белгия имаме 46 предприятия, които работят в текстилния сектор, които са засегнати. 1199 работни места, а Ирландия от 200 до 240 е, места в Дел. Така че за Ирландия общата цифра е 14,1 милиона, а за Белгия 9,1 милиона евро. Е, е, Защо се отпускат е, тези средства от Европейския фонд за приспоряване към глобализацията ФПГ, всъщност се одобряват от Комисията по заедостта но искам да привлека вашето внимание към някои детайли. В нашата резолюция съм засегнал основните критики, които се изразяват от Комисията по заедостта. В случая се говори за три неща. От една страна, Комисията по заедостта, обсъждайки случая Дел в Ирландия, споменава факта, че Еврокомисията не е успяла да, удоб... да обясни добре дали има връзка между инвестициите на Дел 450 милиона в нова фабрика в Полша, в същото време, в което се затваря фабриката в Ирландия – така че, може би, Европейската комисия трябва да даде малко повече пояснения. Повдигам този въпрос, тъй като, доколкото аз си спомням, имаше такава дискусия, когато говорихме за Nokia Богом И дали се използват структурни фондове, за да се премести една фирма от една държава членка в друга. Дадахме възможност на Европейската комисия да поясни всичко това и тя поясни, че тези средства не са отишли в самата фирма, са били едни общи мерки, които се финансират от структурните фондове. Би било добре и сега Европейската комисия да даде малко повече пояснения по този въпрос, за да стане ясно. И след това една друга тема, която обичайно възниква, и тя е свързана с ресурси и фондове от социалния фонд. Колкото по-често се случва това, толкова по-стриктни трябва да ставаме. И според мен трябва да го кажем малко по-твърдо в резолюцията, която приемаме, отколкото в предходни случаи по същия въпрос. Също така трябва да кажа, че Комисията на парламента по заетостта не е удовлетворена. Чисто и просто Белгия да каже, че тези мерки, които се предприемат от Белгия, просто се подкрепят от структурните фондове и социалния фонд. Може ли и комисията да даде малко повече информация по този въпрос? Благодаря ви. А, след а, казаното от мен, друго нямам какво да кажа. Имаме едно споразумение с, с съкратените и в него се казва, че те трябва да получат в максимално кратки срокове помощ по силата на европейското законодателство. Така или иначе е хубаво комисията да даде своите пояснения. Е, Юта. Благодаря. Юта. Nur ganz kurz eben ähm, auch dazu was sagen, weil ähm, wir natürlich... Съвсем небързо искам да се спра на тази тема. Ние, разбира се, изключително а, Внимателно разглеждаме искането 32 за прехвърляне на средства и има редица въпроси към комисията. В този смисъл искам да попитам защо е необходимо да изтече един месец, за да получим отговор. Зная, че разбира се не непременно отговаря бюджетния отдел за това, но тук не е господин Шпидлер или госпожа Круз отнема цял месец и все още не знаем защо 91 пари са е, платени на дел за е, тяхната фабрика в Ирландия 91 година. Вече няма, разбира се, голямо значение отговор на този въпрос, но става въпрос все пак за 1991 година. Би било много е, добре, ако можем да получим ясна информация. На второ място, само за колегите искам да кажа това. Имаме работна група в рамките на Комисията по заетостта, която се опитва да разгледа въпроса, свързан с глобализационния фонд максимално бързо и искането съответно отправено към комисията. Когато правим нашите доклади собствена инициатива, тази група би трябвало да участва. Мисля, че е съвсем подходящо, защото това означава, че ще има наши колеги, които ще участват в процеса. Благодаря, Юта. Докладчика зададе редица въпроси на комисията. Всички колеги разполагате първо с писмото което председателя на нашата комисия написа. С редица бележки и предложения, които вероятно бихме могли да приемем, когато гласуваме доклада. А също така и отговора двата, двамата комисара, господа Крюс и господин Шпидлер също, но докладчика сега поиска допълнителни въпроси. Може ли комисията сега да, предостави отговор на тези въпроси? Благодаря. Да, вие правите препратка към писмото от двамата комисари, което е отговор на госпожа Берес от името на комисията за етоста. Призовавам да обърнете внимание на втората страница в това писмо, където двамата комисари много внимателно обясняват, че сме направили много детайлен анализ на случая в Полша. Задали сме редица въпроси към националните власти, самите конкуриращи се компании и на базата на това проучване стигаме до заключението, че в Лимарик загубените работни места не са свързани по никакъв начин с инвестицията в Полша. Не знае как по-ясно може да се каже това, но искам да ви уверя, че наистина много внимателно проверихме достоверността на тези въпроси. По отношение на втория въпрос на докладчика. Предполагам, че това е свързано с факта, че ние пред предлагаме да се прехвърлят бюджетни кредити от различните позиции, подпозиции в фонда, мисля, че съвсем ясно е посочено, че тези поети задължения не могат да бъдат прехвърлени от социалния фонд по-конкретно и Става въпрос е, за вътрешно управление на средствата, което трябва да се организира от съответните институции в случая, в който социалния фонд трябва да посрещне своите задължения до края на годините. Разбира се, ще се следват нормалните процедури за това. В никакъв случай е, няма намаление на Европейския социален фонд и няма съкръщение в него в резултат на това решение. На последно място въпросът свързан с е, комплиментарността на е, помощта в сравнение с друго финансиране. Първо, пред представителите на а, държавите членки, които подписват от страна на националното правителство, също така подписва и изявление, че всъщност това е към, а не в замяна на други е, действия за съфинансиране от други инструменти, които са задължителни по смисъла на националното законодателство или други правила. На второ място – в Европейския социален фонд, нашата дирекция, наистина разглеждаме всички тези въпроси в отделите, които работят по социалния фонд, така че, за да можем от нашите искания за плащания да можем да следим какво се случва именно в социалния фонд и средствата от този фонд в държавите членки, за да няма припокриване на финансирането. Така че има двойна проверка и накрая, когато подготвяме доклада с подробностите за действията, ние, разбира се, заедно с аудиторите внимателно проверяваме да няма дублиране на финансиране, така че много внимателно проверяваме спазването на регламента. Благодаря ви. Благодаря. Докладчика има думата. Да, докладчика а, Кима, което е очевидно на всички езици, така се казва, че е съгласен с а, този отговор, който е получил. Имате думата. Не желаем да забавяме процедурата. Мисля, че е наше задължение да подкрепим тези два проекта. Така че глобализационният фонд да може всъщност да откликне в тези два случая. Благодаря. Както обикновено, ние ще направим едно приложение към доклада с писмото на председателя на комисия по заедостта. Ще бъде приложено там. Освен това, това проекто решение, което по-късно ще бъде последвано от решение за трансфера на средствата, така че да можем вече да имаме възможност реално да се окаже тази финансова помощ. Е, трябва да разгледаме обаче два проблема. Едно е в е, Белгия, другия е в Ирландия. Това е важно да уточним. И това се дискутирахме, разбира се, този въпрос с госпожа Берес. Ние двамата се съгласихме с нея, че е много трудно да се работи в тези условия, защото ако има проекто решение, което е свързано с няколко приложения за а, а, намеса от страна на фонда, ако има резерви по отношение на едната процедура, това може да забави всички процедури. А когато има въпрос, например, свързан с компанията Дел в Ирландия, всички е, бяха на мнение, че белгийското е, решение бе готово вече за гласуване, така че се обърнахме към комисията, за да може в бъдеще всяко решение да бъде свързано само с по един конкретен случай. Така че ако е, се случат известни затруднения, в крайна сметка да не се забави целият пакет, а само конкретното решение е, разполагаме с е, решението и предложението на докладчика. Моля, гласувайте за, против. Трима против, задържали се, не, четири са против. Има ли въздържали се? Благодаря. Приема се. Можем да продължим с девета точка от дневния ред. Много важна е тази точка. Много важна точка, както вече казах, това е глобалния годишен трансфер. Юта има думата. Благодаря. Миналия път започнахме дискусия по този въпрос и аз вече казах тогава, че не очаквам никакви проблеми, свързани с одобрението на този глобален фонд. Но искам още веднъж да повторя, че Вижда се ясно, че въпреки за сумата, за която говорим и бюджетните линии, тази година сумата е по-ниска от сумата, отколкото предишните години. Но въпреки това виждаме, че някакси не ни се обръща сериозно внимание. Особено за онези бюджетни редове, които са много важни за нас – е, и там, където комисията не изразходва средствата. Вчера казах, още веднъж всичко това, че ако не одобрим глобалния трансфер, парите просто ще се върнат обратно в касите на и ковчежниците на държавите членки, Министерство на финансите им. Не зная дали колегите имат коментари по този въпрос. Ние, разбира се, можем да призовем комисията да наистина се обърне съзнателно към този въпрос, защото това е една процедура, която не бива да бъде забавена, а парите са одобрени декември месец миналата година, следва те да бъдат съответно разпределени и изразходвани, както са одобрени. Е, но във всеки случай призвавам колегите да одобрим глобалния трансфер. Euh, Благодаря. Комисията желая ли да вземе думата? Благодаря, господин председателю. Само искам да кажа, че глобалният трансфер – което се прави в края на годината, за да се а, изравни плащанията и да се реализират съответните кредити, 487 милиона всъщност ще увеличат някои от редовете, някои от които, разбира се, засягат и приоритети за а, Европейския парламент. Тези средства са освободени от други редове, където изпълнението се е позабавило. Но не се поставя в никакъв случай под въпрос целите, за които тези средства ще бъдат насочени. Това означава, че в някои области просто изпълнението е малко по-бързо, а другаде малко по-бавно. А глобалният трансфер ни дава възможност да направим корекции в тези различни нива на потребности. И сумата е равно на 0,4% от бюджетните кредити. Благодаря, докладчика. Всичко това звучи прекрасно, 0,4%, но ние много добре знаем, колко имаме възможност да маневрираме, когато става въпрос за бюджета и бюджетните разпределения. Това е нещо много повече от 0,4%, така че аз продължавам да настоявам на своята позиция. Понякога мислим, че комисията просто не предприема нужните усилия за днешната среща ние поканихме представители на различни генерални дирекции, но може би те не започват толкова рано да работят, както ние започваме. Може би в 10 часа ще дойдат, както поне разбирам, ще дойдат в 10 часа, не могат да дойдат в 9 на нашето заседание. Така че може би ако а, имахме а, представители на различните генерални дирекции, дирекции, можехме да чуем по-подробно обяснение защо именно това се случва. И бихме могли а, е, да направим някои заключения по тези въпроси, но се обръщам към колегите. Ние не трябва да гласуваме днес по този е, трансфер. До 16 ноември можем да а, оставим гласуването. Можем да гласуваме на следващото заседание, но не знае какъв ще ни бъде дневния ред за тогава. Да, вярно е. Хората, които представляват различните генерални директори, които а, имат интерес от този трансфер, все още не са тук. В зависимост от отговорите, които получим, трябва да преценим дали да гласуваме днес или да отложим за следващо заседание. Искате ли сега да се изкажете или когато подновим дебата по-късно? Предпочитате по-късно. Добре? Нека да видим а, какви са другите трансфери, освен този общ трансфер. Следващият е номер 32. Той е свързан с решението, което току-що взехме за Белгия, Ирландия и фонда за глобализация. Имаше само няколко гласа против, но ние одобрихме използването, мобилизирането на фонда за приспособяване към глобализацията – и благодарение на това ще се осигурят нужните средства. Благодаря. Тоест, вече изслушахме презентацията, дебата по фонда, кой е за този трансфер. Трансфер 32, кой е против. Благодаря. Въздържали се. Същият резултат. Това е напълно логично. Преминаваме към трансфер 34. Докладчика има думата. Трябва да призная, че специалиста по сградния фонд в момента не е тук. През април тази година ние не излязохме със становище за договорите, които бяха променени за сградите в Люксембург. Това означава, че продължава плащането на найеми. Сега имаме искане за трансфер именно за тази цел, тъй като преди не излязохме с становище. Не виждам защо да не одобрим този трансфер сега. Тоест, вие сте за. Чудесно. Има ли въпроси или коментари? Кой е за този трансфер? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Трима против, един въздържал, ли се, въздържал се. Тоест, приема се. Преминаваме към трансфер 35. Световното изложение в Шанхай. Това искане е за трансфер за световното изложение в Шанхай и участието на Европейския съюз чрез павилиона, който ще бъде изграден от белгийска страна. Ние проведохме разгорещен дебат по въпроса през месец април и бяхме доста далеч от постигането на съгласие не беше ясно дали изобщо ще се постигне съгласие. И затова сега трябва да бъдат осигурени допълнително 5 милиона евро. Въпросът е, кой може да ни посъветва по този въпрос? Аз се обърнах към Комисията по международна търговия, но до момента не съм получила тяхното становище. Единственото, което получих, беше писмо от председателя на делегацията за връзки с Китай, който миналата е, на седмица беше в Китай. И той каза, че трябва задължително да участваме в е, това изложение. в делегацията за връзки с Китай са доста очудени, че изобщо мислиме участие. Така че това не създава главоболия. Може би трябва да изчакаме, поне докато получим становището на другите колеги. Въпросът не е спешен, не е задължително да гласуваме днес, затова мислям, че може да го разгледаме на по-късен етап. Благодаря. Благодаря, Юта. Хелга има думата. Бих искал да подчертая, че не за пръв път разгледаме този въпрос, как да участваме и колко средства да бъдат заделени за целта. Последните дискусии, които проведохме, не ни доведоха до никаква ясна представа как ще изглежда павилиона ни какво се очаква от Европейския съюз и какво се очаква изобщо да правим на такова изложение. Затова аз не мога да разбера защо има искане за допълнително финансиране, защото въпросът беше въобще изобщо да се харчат средства за тази цел или не. Добре, казва председателят. Докладчикът прилага да отложим вземането на решение, което ми се струва уместно. Има различни съобщения за това какво точно се очаква да се случи в Шанхай. Господин Левендовски има думата. При липсата на Салвадор искам да кажа, че нашата група подкрепя предложението за отлагане и да се вземе решение на 16 ноември. Благодаря. Да, има противоречива информация. Неодавна колеги посетиха Шанхай и те бяха, както казах, изненадани да установят, че ние че имаме намерение Европейският съюз да бъде представен като европейски континент което е географски амбициозно, но, но в политически план не е уместно. Или пък да бъде а, павилион на Белгия, но това също няма да отговаря на реалността. Разбира се, Брюксел е столицата на Европейския съюз, но все пак това, което бихме искали този павилион да носи името Европейски съюз, за да е ясно какво представлява Европейският съюз, т.е. модел за човешки права, политическа демокрация, мирни, хармонични отношения между страните, които някога бяха врагове. И така, Европа е твърде широко, Белгия е твърде тясно като понятие, затова нека да отложим вземането на решения за по-нататък. Имаме представител от Генерална дирекция външни отношения. Може би ще вземете отношение. Да, благодаря ви. Радвам се, че мога да ви дам уверения, че действително има противоречива информация. Павилиона за Европейския съюз ще се нарича павилион на Европейския съюз. Следващата седмица ние ще проведем пресконференция. Тя е предвидена за 13 в Пекин ще бъде пресконференцията. И отговарящия за павилиона ще представи на пресата идеята за европейски павилион. Първия път ние подчертахме, че павилиона на Европейския съюз ще бъде в същата сграда, където се намира Белгийския павилион. Това беше най-економичният начин, който обсъдихме миналия път. Изглежда има известно объркване по въпроса. Властите, които планират изложението в материалите, които подготвят, посочват, че всички павилиони в европейската част, там са общо 200 такива павилиона, всички държави членки и Европейският павилион се намират именно в тази европейска част на панаирното граче. Павилиона на Европейския съюз е павилион на Европейския съюз, но той се намира в европейският квартал и в европейската част на панирното градче. Има деликатен политически момент. Ние поставихме въпроса да бъдат издигнати флаговете на всички държави членки. Китайските власти ни казаха, че домакините от Шанхай проявяват чувствителност към въпроса. Те не искат всички тези знамена да бъдат струпани на едно а, място. Те не искат да се спомнят а, от минал исторически период, когато всички знамена са били така, всички представителства са били толкова струпани. Ние ще имаме обаче павилион, той ще се нарича павилион на Европейския съюз и във всички маркетингови материали ще бъде посочен именно като павилион на Европейския съюз. Може би има объркване поради името, което избрахме за павилиона и маркетинговите материали, които са подготвени от китайските власти. Що се отнася до това какво ще се съдържа в а, павилиона, ние се опитахме да изготвим детайлен документ, който посочва какво планираме да направим с финансирането, за което говорим сега. Ние искаме. Имаме една истинска европейска експозиция, където се говори за човешки права, за модела за европейско управление, търговия, какво прави Европейския съюз в света, устойчиво развитие. Ще използваме аудиовизуални материали, които ще бъдат достъпни за всички посетители. Надяваме се, че ще има около 70 хиляди посетители. Една голяма част от тях очакваме да посетят нашият павилион и да се запознаят с Европейския съюз. Така че ще има презентация по а, въпроса, от която може да научите повече детайли. Но аз бих ви приканил да посетите също павилиона, така както направиха членовете на делегацията за връзки с Китай. Председателят, благодаря. Докладчика ще каже какво е нейното мнение но аз искам също да направя един личен коментар. Ако факта да издигнем знамената на всички страни от Европейския съюз създава проблем на китайците, ако нямаме флаговете, това ще бъде пък проблем за нас в Европа, защото тук това означава израз на нашата идентичност. Например, не може да се каже, че знамето на Люксембург представлява някаква заплаха за китайците, защото им напомня за някакви исторически факти. Това е малко странно. Ние сме тук, за да представляваме гражданите на Европа. Европа е обединена в своето многообразие. И ние ще излезем с един общ павилион, знамената на държавите членки. Трябва да присъстват там. Не зная дали ще може да бъде намерен удовлетворителен отговор на въпроса. Следващият оратор. Да, ако има идеи за това какви ще бъдат темите на павилиона устойчиво развитие, човешки права и прочие, както се очаква. Би трябвало да получим нещо в писмен вид. Аз искам тази информация вече от месеци и ние получавам. Какво искаме да кажем в този павилион, по какъв начин? Всичко това е важно. И е неприемливо, ако европейците кажат, да, това е чувствителен въпрос. Китайците са много чувствителни, трябва да внимаваме. Да, ние трябва да бъдем открити, трябва да критикуваме а, своята а, роля в окупацията на, на Китай, но ще възникне и кита, а, скандал, когато китайците настояваха, например, как да бъдат представени на изложението във Франкфурт. Не можем да им позволим те да диктуват дневния ред. Затова настоявам да не се поддаваме на шантаж и да не се отказваме от своите европейски а, цели. Юта има думата. Да, бяха изразени, различ... изразени различни гледни точки. Когато говорих за общия трансфер, казах, че комисията изглежда не гледа сериозно на нас. И ако сега вие казвате, че това искане за трансфер че това се иска сега, а на 13 ноември вече ще се представи павилиона на пресконференция. Все пак имайте предвид, че вие не разполагате с финансирането. Не знам как може да се представите, че може да направите всичко това. Така че това, което казахте съвсем не ми даде уверения за сериозността, с която гледате на Европейския парламент. Мен ме вълнува начина по който комисията гледа на парламента като един от органите, отговарящи за приемането на бюджета. И така, аз мога само да повторя, повторя, че очевидно вие не гледате на нас сериозно. И за това трябва да помислим как да решим този въпрос по друг начин. Благодаря. Докладчика предлага да отсрочим гласуването малко. Колегата иска да направи коментар. Съвсем наградичко искам да се изкажа показаното. Аз а... идвам от една страна, която обсъждаше дали да участва. Много е скъпо наистина на квадратен метър, дори цената е много висока за организаторите, така че няма как да се свият разходите. Дори и нищо да не сложиш на тези квадратни метри, пак трябва да платиш за тях. Но от друга страна, участвах на едно заседание на Евро, Европа и Азия, като член на съвета, тъй като преди това представлявах моята страна. Китай и други държави се срещат с Европейския съюз на тези заседания и знам какви са реакциите на китайските власти. Обикновено те много се ядосват на онези, които не участват, защото те казват, че това чисто дипломатически е много лош ход. Така че няма как да не участваме като Европейски съюз, но си мисля, че е хубаво да свием разходите, защото в крайна сметка е, Иначе всяка държава, която участва, ще плати 27 и след това целият Европейски е, съюз още веднъж. Така че ако ще го правим, хубаво е да го направим общо, защото пък ако не го направим, веднага ще възникнат дипломатически проблеми с отношенията между Европейски съюз и Китай. Може би не открито, но някакси между редовете. От друга страна трябва да свием и разходите, защото няма смисъл двойно да плащаме а, на, за участието в това експо. Но да кажем не, няма да отидем, не мисля. Не мисля, че ще е добър ход. Идеята е колко пари в крайна сметка ще отидат и нека да се опитаме да оптимизираме разходите. Благодаря. Merci, mon cher collègue. Je crois qu'effectivement... Благодаря, скъпи колега. Мисля, че напипахте проблема. Това е важният въпрос. Нека да продължим нататък към следващото искане за трансфер. Получихме го сега. Не беше в нашата папка. Става дума за 33-ти трансфер. Юта има думата. Може ли да го разгледаме? В момента се раздава материала. Äh, да, трябва да гласуваме по 33 и то днес, да кажем да или не. Става дума за статистическа информация за производствените мощности. 5 милиона евро се искат. за всъщност направата на статистическа информация. Е, не е всъщност е, спорно дали трябва да се дадат парите, а трябва да видим откъде да се дадат. Като че ли те идват от програмата за учене през целия живот? Да, точно така. Знам, че трябва да го повтарям това, докато лошо ви стане направо, но така или иначе, нека да видим какви са ни приоритетите. Нищо ново, в крайна сметка, не се е, появява. Лисабонския дневен ред е, е на нашите маси от 2000-та година насам, вече цяло десетилетие. И така или иначе обаче Европейската комисия като че ли не може да постигне тези приоритети или да работи по тези приоритети или дори въобще да управлява финансирането по тези приоритети. Но така или иначе предлагам да одобрим номер 33, току-що ви беше раздадено а, като заявление в последния момент. Благодаря, казва председателя. Има ли коментари, бележки? Кой е за този трансфер? Благодаря, против. Благодаря. Трима. Въздържали се? Двама. Не, трима. Четири. Зелените и е, Обединена Европа са против. Добре, приехме този текст. Преминаваме към 36. Е, политика в сферата на развитието. Юта. Това не е голям проблем. Аз съм съгласна с този трансфер. Той е свързан с потребността да се дават повече средства за дните за развитие на Европейския съюз. Ähm, за повече информация по отношение на програмата за развитие на Европейския съюз. Имам въпрос към Европейската комисия обаче и той е свързан с 35 и 36. Знам, че минахме 35, това беше Шанхайското експо, но независимо от това. Защо средства по едно общо споразумение не се използват изцяло не е нужно тези пари, които са в споразумението, да бъдат включени в момента в бюджета. По 35 ставаше дума за 1,5 милиона, а по 36 е 1,4 милиона. Какво се случва с тези 400 хиляди евро? Може ли да получим отговор? Oui, да, благодаря. Ако разбрах въпроса, какво сме направили с финансирането, което остава по, тази, по, тази, по този бюджетен ред? Плащания, които трябва да се направят до края на годината. И ако е имало по-низки вноски през цялата година, то тогава искаме. Так... Даваме такава заявка. По отношение на Европейските дни за развитие. Обикновено тогава се събират изключително много големи донори, заинтересовани страни, които се занимават с развитие, така че за нас този ангажимент е важен. Благодаря, казва председателя. Какви са вашите заключения, господин а, докладчик? Докладчика. Ами, може би в останем план да обсъдим а, този въпрос, защото това не беше отговор на въпроса ми и Всъщност обаче не е и толкова важно да го изясним сега. Чисто и просто исках да привлека вниманието ви а, към това, че има известен разнобой. От една страна, при едно искане за трансфер, комисията казва 1,8 милиона евро няма да се използват по това споразумение за дървесина и след това при второто заявление казвате 1,4 милиона не са необходими пак за това споразумение за дървесината. Според мен е, е, нещата не са ясни, цифрите се бият, така че исках да разбера какво се случва с останалите 400 хиляди от 1,4 до 1,8 милиона. Но така или иначе приемам 36-то искане за трансфер и ви го препоръчвам като да гласувате за него за. Кой е за? Против. Двама против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. Продължаваме с 37-о искане. То е за Афганистан. Отново Юта има думата. Благодаря. Отново повтарям същото. Комисията не ни взима на сериозно. 17 ти номер. Последният последния път беше 17 ти номер искането за Шанхай и казахме, че имаме нужда от финансиране 5 милиона и тогава ни се каза, че те не са необходими тези пари за Афганистан, така че хайде да ги прехвърлим за Шанхай. Такъв беше отговора. И след е, една дълга дискусия одобрихме ползването на тези 5 милиона. Сега изведнъж Европейската комисия се връща пред нас и казва, а тези 5 милиона са ни необходими, защото трябва да платим определени неща, свързани с изборите в Афганистан и а, тези 5 милиона по искане за плащане 17, сега трябва да ни се върнат по 37 искане за плащане. Сега аз не съм против това, но отново казвам, това не е сериозна политика, това не е сериозно изпълнение на бюджета. Но препоръчвам да го приемем. Е, De quelles élections s'agit-il? Извинете, за какви избори става дума? Защото ако говорим за президентските избори, втория кръг така и не се състоя. Така че всъщност необходими ли са тези пари? Или пък искаме да насърчим производството на опиум може ли представителят на Европейската комисия да ни каже дали в светлината на скорошните развития, за които не знаехме, когато беше подготвено това заявление за трансфер, а преди няколко дни разбрахме, че няма да има втори кръг на президентските избори в Афганистан, та необходими ли са тези пари? Може ли някой от комисията да отговори? Но. Ти? Аз ще се опитам да ви отговоря. Първо, искам да ви припомня, че при искането за плащане 17, както каза и госпожа докладчика, имаше искане 5 милиона да бъдат прехвърлени, 7 милиона, 5 милиона евро, извинете, от тази програма към събитието в Шанхай. По това време казахме, че това се прави по причини за ефективност и бързо действие, т.е. да можем бързо да участваме в експото в Шанхай и че парите ще бъдат а, а, в максимално кратки срокове върнати обратно и точно за това сме подали това заявление, за да се върнат тези 5 милиона. Сега за ползването на парите като част от програмата за подпомагане на Афганистан, ние работим по подобряване на управлението и насърчаване на демократичния процес. Това също означава подготовка за избори. И то не само втория кръг на президентските избори в Афганистан. А просто тази сфера за нас е приоритет за идния период. И за това считаме, че тези 5 милиона могат да се използват за укрепване на административния капацитет, и подпомагане на организирането на национални и местни избори в идните години. А, така че това допринася за правилното управление в тази страна, а не точно за втория кръг на президентските избори. Благодаря. Господин Рамокос, от Генерална дирекция пристигна. Искате ли да добавите нещо? Euh, Мисля, че колегата от Генерална дирекция бюджет ви отговори, но така или иначе Тази програма не включва само изборите тази година, а и изборите до година. Добре, казва председателя. Всички искаме да има избори, Госпожо докладчик, в светлината на всичко това препоръчвате ли гласуване за? Кой е за този трансфер? Благодаря. Против? Благодаря. Трима против. Четирима, извинете. Въздържали се? Един. Благодаря. И така, този трансфер е одобрен. Преминаваме към 38 регионални фондове. Докладчик има думата. Ja, im Grunde genommen ähm, um, über Mittelübertragungen ähm, innerhalb der... Тук става дума за основно прехвърляне на средства по кохизионната политика и регионалния и кохезионния фонд съответно. Отново става въпрос за хвърляне на средства на сам на там. трябва ли наистина да се осъществява тази техническа процедура или просто става въпрос за планиране? Държавите членки в началото на бюджетната година какво, как се обръщате към тях в началото на годината? Питате ли ги какво е състоянието, какво нужда от финансиране имат? Как точно се стига винаги до подобни искания за прехвърляне на средства? Благодаря. Какво мисли комисията по този въпрос? Конкретни въпроси бяха зададени. Комисията, благодаря. Позволете накратко да обясня бюджетните кредити се прехвърлят от е, програмите 2000-2006 и при повечето от програмите има ограничения, по смисъла на които има 8% максимално съфинансиране спрямо годишните разходи. Има процес на проверка, която трябва да премине преди да се подпише документацията и да се приключи процедурата. Така че 1 милиард евро в момента все още е, с е, средства, които трябва да се разгледат. Това става въпрос за увеличаване на авансите 2009 година, предложени от комисията, за да могат да се ускорят плащанията. Това е пакет мерки, които бяха предложени през пролета на тази година. В резултат от всичко това, ето, има искания за плащания, свързани с плановете за развитие. Тук е по-висок това искане, защото е, има по-голяма нужда от финансиране в сравнение с е, запланирането. След това бяха добавени е, допълнителни средства, около 1 милиард в рамките изпълнението на тези програми. Така че тези суми са изразходвани именно за да се възстановят суми нови програми от държавите членки. Председателя, благодаря. Иота има думата. Ако а, е, са правилни вашите обяснения, не се, не разбира се, не ги поставям на съмнение, мисля, че в крайна сметка нещата са позитивни и бихме могли а, е, много по-бързо от Европейската комисия да предвижим тези средства към държавите членки. И винаги сме искали това, това е било винаги искането, така че съм съгласна, разбира се, с цялото си сърце и душа с е, това предложение. Моля колегите да постъпят по същия начин. Благодаря, казва председателя. Никой друг не желая думата. Благодаря ви. В такъв случай, нека да гласуваме. Моля, гласувайте за. Благодаря. Против. Трима. Въздържали се. Приема се. 39. Политика на потребителите. Юда, Юта има думата. Ние винаги получаваме от Комисия вътрешен пазар подобно искане в края на годината. Е, става въпрос за показателя за потребителите. Ако не можем да стигнем е, до удовлетворяване на тази сума, разбира се, тогава отпада това искане. Хубаво е, че изпълнителната агенция не е изразходвала толкова много средства. В такъв случай, е, да, аз съм за 39-то благодаря. Никой не желая думата. Такъв случай, нека да гласуваме. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Един въздържал се, мнозинство. Приема се. 40. Сега продължаваме. Йота има думата. Тук имаме малък проблем. Знаем, че резервите по време на бюджетните процедури бяха изискани от Комисията по околна среда поради затруднения, свързани с ЕПСО и начина по който с, трябваше да реши, реши проблема с персонала. Трябва да уточним всичко това, разбира се, за да удовлетворим Комисията околна среда И е, след това, разбира се, основанието за това искане към ЕФСА вече не е, съществува. Днес е, те включиха това предложение в своята среща на координаторите, обаче, така че надявам се, че ще можем да получим от тях ясно послание. Искам да се обърна сега към колегите да отложим искането за трансфер, докато не получим становището на околна среда и тогава ще можем да решим дали можем да разрешим този трансфер за е, органа по сигурност на продоволствието. Благодаря. Значи ясно е какво е предложението на докладчика да отложим до следващата ни среща, следващото заседание, след като сме чули мнението на Комисия околна среда. И сега продължаваме с 41 Моля, Юта има думата защита на гражданите. Част от тази сума е заделена при предишната бюджетна процедура. Средствата са използвани за различни неща, вероятно по много полезен начин. Може би това е било добра идея, управление на риска, мерки и, например, различни комуникации, и различни действия, свързани с свинския грип. Е, вероятно, все по-често ще се случва това и може би ще се налага, така че аз съм съгласна с е, този трансфер, но въпреки всичко имам един въпрос, може просто да става въпрос за грешка. Комисията казва в обяснителните бележки за е, искането за трансфер, че има възможности за взаимодействие взаимно подкрепа и тези възможности трябва да бъдат използвани. Например, програмата за развитие на здравето, агенцията в Стокхолм и разбира се отново ЕФС, органа по защита сигурността на продоволствието. Сега тук аз не мога да разбера какво точно тази специална организация може да направи по отношение на защитата ни от свински е, грип, дали не става въпрос за грешка и дали не става въпрос е, в акронимите агенцията в Лондон да се има предвид в този случай? Какъв е отговора на комисията по този въпрос? Благодаря на докладчика. Господин председателю, не зная. Ще е, представя писмен отговор на този въпрос. Благодаря ви. Разбирам, че на много високо ниво имаме представителство на а, Агенцията по защитата на храните, сигурността на храните. Да, извинете, че бях се разсеял за малко. Може би не, не можах сам добре да разбера въпроса. Основната идея е свързано с искането за прехвърляне на средства, което ще ни даде възможност да придвижим действията по отношение изпълнение на мерки, които от своя страна ще ни дадат възможност да подобрим ефективността на определени процедури. Питам се дали част от това не е свързано с факта, че използваме бюджетни кредити, които са в резерва на ЕФСА, но се използват за програмата за обществено здраве. и Агенцията за безопасност на храните не директно отговаря за това. Именно за това се всъщност предлага този трансфер. Предназначението на парите се променя. Сега тези средства ще се използват не в агенцията, а в а, сектор обществено здраве. поради риска от е, избухването на пандемия. Мисля, че това е частичен отговор на вашия въпрос. Благодаря. Госпожо докладчик, имате думата. s'agit d'une demande de virement sur laquelle euh, nous ne sommes pas obligés. Това е заявление за трансфер. Днес няма да взимаме решение по него, така че ако има някакви съмнения, можем да отложим гласуването. Както желаете, казва председателя. Благодаря, госпожо докладчик. Докладчика. Може би трябва да се обърна отново към представителите на Агенцията по безопасност на храните. Комисия, комисията ни обясни защо са нужни средствата и този трансфер. Всичко е наясно, това е напълно разбираемо. Срещите на различните групи, да става въпрос за 200 000 евро за организацията им, след това Европейския център за превенция и контрол на болестите и е, Европейската агенция на безопасност на храните принадлежи към тази мрежа. Въпросът ми е обаче какво общо има тази агенция с свинския грип. И разбира се, ако имаме представител тук на а, този орган, вероятно ще получа отговор на въпроса защо а, органа по а, безопасност на храните всъщност участва и присъства тук в това искане. Госпожа Карлова. Благодаря. Бих искала да попитам комисията дали освен, че е, се е, повдига, създава една кампания за по-голяма информираност, ще има също така кампания, която ще предостави много ясна информация по тези проблеми. Защото аз съм, разбира се, един много добре информиран гражданин. Получавам информация по по тези здравни въпроси, обаче, които са противоречиви. Говоря за а, вакцинацията. А, например, имаме високо квалифициран медицински а, персонал, така че много е важно европейските граждани да могат да получат надежна информация по отношение на това, което се случва, какви са евентуалните странични ефекти от вакцинацията, а разбира се, какви вакцини съществуват в Европейския съюз. Е, наскоро разбрахме за информация, която се оповести в е, Швейцария, части от Германия също. Това е нов вариант. А също така има вакцини, които са в наличност в САЩ. Искаме да знаем какво е, каква, каква е разликата. Така че всеки да си вземе е, информирано решение. Става въпрос за нашето здраве. Хората трябва да са в състояние да решат дали да се вакцинират или не и с какво нужна им информация. Благодаря. Благодаря, Раймен Бергер. Ако представлявах органа по безопасност на храните, аз бих казал следното. Този, този грип, дали основателно или неоснователно, носи названието свински грип, както добре знаем. Има, разбира се, е, известни научни е, спорове по отношение на самото название. Разбира се, въпросът е, че органа по безопасността на е, храните има много важна роля за гарантиране безопасността на продоволствието. Така че, в, ако все още има въпроси в, сред гражданите в Европа дали има връзка името с сектора, животновъдния сектор, дали това е основателно или става въпрос за някакъв емоционален аспект и именно от гледна точка на тази комуникация с обществеността, мисля, че е много сериозен аргумент да участва и този орган. Ако съм ви разбрал правилно, предлагате да увеличим средствата за агенцията, за да могат да предоставят информация, за да се насърчи консумацията на свинско месо. Поне там, където религията го позволява. Комисията желая ли да отговори на последния въпрос на докладчика и след това приключваме? Да, благодаря господин председател, оказа комисията. Искам да отговоря по отношение на информирането. Трябва да имаме отговорност, разбира се, като комисия на европейско ниво за общественото здраве. И работата на комисията е насочена основно към координационни действия, обмен на информация, които включват най-добрите практики и експерти, надзорна дейност и разбира се субсидиарността, така че да има много ясна национална отговорност така че информацията да достига до гражданите. Това е един много важен аспект, който трябва да се осъществява и на национално ниво. Така че тези съвместни дейности на национално ниво, на европейско ниво се предоставя информацията. Но аз ще дам на колегата ми от органа по безопасност на храните, за да отговори и на другия аспект от въпроса. Да. В този тип информация е малко по-специализирана и не толкова свързана с бюджета. Разбира се, ние оценяваме рисковете, свързани с безопасността и сигурността на храните. това е много ясна връзка между храните и евентуалните възможни инфекции, които могат да възникнат сред прасетата, съответно свинското месо, месо и това да засегне общественото здраве. Много организации, които се занимават с обществено здраве, с здраве на животните, трябва да гарантират, че има хоризонтално развитие на информацията за вирусите, за рисковете, теоретичните рискове, които евентуално застрашават човешкото здраве. Както знаем, човешкото здраве и здравето на животните са тясно свързани въпроси. И именно за това е необходимо да има тази мрежа на комуникация, която е създадена от Европейската комисия. Председателя. Дава думата на докладчика. Да, благодаря за отговор, отговорите на въпросите. Ако имаме средства за тази информация, ще одобриме, разбира се, трансфера максимално бързо. Благодаря. И така, гласуваме за трансфера. Благодаря. Против. Въздържали се. Двама. Приема се. А сега можем да преминем към 42. Продоволствена сигурност в развиващите се страни. Става дума за продоволствена помощ за Гана. Обясненията, които бяха предложени от комисията, защо са необходими тези средства и за какво ще бъдат използвани, тези обяснения са много логични и те са добре изложени тук. Единственият въпрос, който остава, е откъде ще дойдат тези средства. И също да запитаме дали а, тази сума ще е достатъчна, защото имаме също Косово, Грузия, които ползват средства от същият фонд. Благодаря. Комисията има думата. Господин председател, относно происхода на средствата за макроекономическо подпомагане, необходимо е да бъдат изпълнени определени условия, трябва да има програма с Международния валутен фонд, която да е одобрена, преди това да се постигне споразумение между финансовите органи и съответната страна. След това се взема решение за мобилизирането на този инструмент на базата на бюджета, който се приема от съвета на Европейския съюз. На сегашния етап е, е възможно само частично да се възползваме от а, средствата. По отношение на Косово, нужните условия не са на лице, за да се мобилизират средства. Ние не знаем също колко средства ще бъдат на разположение до края на годината. 18 месеца по-рано, когато се предлага предварителния проект в бюджет, е, е трудно да се предвиди как ще се изразходват средствата, защото условията може да не са изпълнени. Юта Халк. Ако добре съм ви разбрала, говорим за 8 трансфер. Трябва да изчакаме допълнителна информация. Всъщност сега вече имаме, имаме за Косово 15 милиона, 46 за Грузия и 3 за оценка. Тези средства ще са необходими сега. Но по отношение на Косово има промяна или не съм ви разбрала добре? Представителя на комисията. Моя колега господин Пападополус ще отговори на въпроса. Благодаря ви много. Искам само да ви предоставя малко повече информация за това как ще се използва линията за макроекономическо подпомагане. Програмите, които стартираме, са за Грузия, 40, за Грузия 46 милиона. Това е дарение 35 за Армения и 65 като заем. Преди няколко седмици беше прието решение на комисията. Това решение е предоставено на парламента и на съвета. Ние сме в контакт с комисията Инта на парламента и се надяваме решението да бъде готово в средата на декември. Имаме потвърждение за програмата за Грузия, имаме нова програма за Армения, която ще замени това, което беше планирано първоначално за Косово в началото на бюджетната година. Благодаря, Юта. Малко трудно е да се следи тази информация. Има различни бюджетни редове, които използват различни източници. Някъде трябва да се правят трансфери, трябва да се предоставят по други пера допълнителни средства за Косово, за прилагането на други мерки. Не бива обаче да объркваме всичко това с средствата, които са за продоволствена сигурност за Гана. И така, какво е предложението? Докладчикът е за извършването на трансфера. Кой е за този трансфер? Против? Въздържали се? Приема се. Сега, госпожо председател, госпожо Доклачек, предлагам да се върнем отново към общия трансфер, защото другите индивидуални трансфери не са толкова спешни и можем да ги отложим за по-нататък. Инфо 5, може би, после общия трансфер. Инфо 5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 das ist das ja. Okay. Ja. Mhm. okay. ja ähm, Donc, excusez-moi. Donc, euh, comme nous allons risquer de manquer un peu de temps, je propose. Тъй като не разполагаме с достатъчно време, предлагам да решим днес по проекто трансферите, за които имаме крайен срок след това да продължим по дневния ни ред и ако ни остане малко време, на края на днешното заседание, ще разгледаме и не толкова спешните трансфери. Сега последният трансфер, който е под названието Info 5. След това ще се върнем към общия трансфер, защото всички представители на заинтересовани дирекции от Европейската комисия вече са тук. И така докладчикът има думата. Както виждате от заглавието, става дума за информация, защото а, комисията примества средства от а, един бюджетен ред в друг, в този случай. Това е за възлагане на а, договори за предлагане на обществени услуги по инструмента ИСА. Мисля, че можем да вземем предвид тази информация и да дадем своето съгласие. Можем да приемем този трансфер. Инфо 5. Кой е за? Против? трима са против, въздържали се. Няма възражения за приемането. И така, госпожа председ... докладчик, аз имаме едно предложение по трансфер 49 хуманитарна помощ за Юго-Источна Азия. не би трябвало да приемаме отрицателно становище по този въпрос, затова можем да приемем този въпрос и комисията да започне работа. Не е необходимо да направим това, казва пред докладчика. Имаме време до средата на декември. Ако говорим за Филипините, Виетнам, Камбоджа и Лаос, които бяха засегнати от природни бедствия, Разбира се, че ние искаме да осигурим необходимата помощ, така че аз съм в подкрепа на това да гласуваме този трансфер. Изглежда няма никой против. Кой е за трансфер 49? Кой е против? Един против, един въздържал се. Трансфер 49 се приема. Сега можем да се върнем към общия трансфер, госпожо председател, госпожо докладчик. генерал. Я... След това ще изслушаме отделните дирекции. Виждаме, че при общия трансфер Средствата се вземат от някои бюджетни редове, на които ние отделяме особена важност по време на бюджетната процедура. Затова бяхте помолени да дойдете и да ни обясните защо тези средства трябва да бъдат взети от тези бюджетни редове, които са важни за нас. Например, едно а където става дума за конкурентоспособност. Ние говорим по този въпрос вече цяло десетилетие. Ние настояваме, че искаме да подобрим конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло. И ние правим това благодарение на програмите, които са на наше разположение, именно чрез тази бюджетна линия се реализират тези проекти, но средствата не са изразходвани, което ни изненадва. Знаем, че по функция 4 има обикновено голям недостиг. Средствата почти никога не достигат за всяка финансова година, а сега се иска вземане на допълнителни средства от тази бюджетна линия. Затова настояваме да получим разяснение по въпроса. Благодаря. Кой ще отговори от името на комисията? Да, господин председателю. Можем да започнем с разходите за научни изследвания. Там има предвидени увеличения и намаления в различни части. Предлагам да започнем с господин Виспонтин. Висконтин. Благодаря. Най-напред. Искането за обща трансфер не означава забавене на прилагането на рамкова програма 7. Рамкова програма 7, както и останалите, се основава на определен цикъл. Ние подбираме предложения, водим преговори по проекти. Цялата бюджетна процедура е около това. Понякога имаме повече време, понякога по-малко. Такъв беше случай през 2009, когато ускорихме преговорите. По този начин ние се умяхме да направим плащанията по-рано. Сега сме близо до края на бюджетната година, обсъждаме бюджета за следващата година, затова често има ускоряване на процедурата, но понякога има и забавене. Забавенето обаче е временно и обикновено е, е само с няколко месеца. Затова бюджетните кредити могат да се изразходват в началото на следващата година. Затова ние говорим за авансово изпълнение по договори, които са свързани с поетите ангажименти, тъй като не са били направени плащания през годината, не са а, подписани договорите, но не трябва да се забавя изпълнението. Те само ще се забавят с няколко месеца, което обикновено се случва в края на годината. Именно за това направихме това предложение. Генерална дирекция правосъдие и вътрешен ред. Ние се нуждаем от допълнителни средства, особено за средствата свързани с управлението на границите, иммиграцията, интегрирането. Държавите членки изпълняват своите програми. Извършени са поради това доста авансови плащания за разширяването на програмите. Ние поискахме допълнително от 80 милиона. Имаме 38 милиона. Затова искането ни е за 57,9 милиона плащания за настоящата година, които са ни необходими. Благодаря. Генерална дирекция Земеделия. Нямаме представител на Генерална дирекция Земеделия. Екофин. Господин Пападополос. Дали той е в залата? Имате думата. По общия трансфер Това е проблем, който вече обсъдихме, когато обсъждахме предишната точка. И бюджета за микрофинансиране. Всеки път плащанията зависят не само от решението на комисията за приемането на нови програми, но и за прилагането на вече съществуващите програми. Тук става дума за страни, в които програми са прияти за предходни години, където е имало проблеми с изпълнението поради затруднение на някои от бенефициентите да отговорят на всички необходими условия, които са били договорени и одобрени от Европейската комисия. Ето защо ние бихме искали да се запазят предвидените кредити за плащания. Те са сравнително скромни за Ливан и евентуално частично да се средства за нови решения до края на настоящата година. Осигуряването на тези кредити мисля, че няма да се отрази на бюджета за едните години. Новите решения, които ще бъдат взети през настоящата година, предвиждат допълнителни средства за следващата година. Трябва да концентрираме вниманието, се казва председателят. Затова давам думата господин Росбах от Генерална дирекция Разширяване. Генерална дирекция Разширяване връща 52 милиона евро защото плащанията се правят след като са сключени договори, а ние такива договори не можахме да осъществим такива в Северен Кипър и в две от новите държави членки, в Румъния и България. Комисията предостави на държавите членки на средствата по ФАР, както и средствата, които са за преходни мерки, но по време на прегледа на комисията бяха установени някои от нарушения. Някои от проектите бяха а, кенселирани. Българските власти реагираха по по-различен начин и комисията трябваше да оттегли акредитацията на две а, агенции за изпълнение по Северен Кипър. Може би Андрио ще каже няколко думи, след като аз направя заключенията за тези две страни. Жалко е, че бяха загубени тези проекти, но от друга страна трябва да гледаме на въпроса и положително. По време на последващия контрол и действията под предприяти в новите държави членки бяха извлечени полуки, които ще бъдат много полезни за бъдещото управление на структурните фондове, фондовете за развитие на селските райони. Благодаря. Благодаря. За генерална дирекция ЕТКО. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Можем да повторим казаното от колегата от е, Генерална дирекция научни изследвания – по ред 21 инструмент за развойно сътрудничество. Трябва да кажа, че имаме доста а, покани за подаване на проекти за предложения. Имаме същите срокове, а, както за подбора на проекти, както след това и за подписването на договори по тези проекти. Вече по никакъв начин не казвам, че оспорваме ангажимента си и ще се опитаме да договорираме всички а, проекти, за да разпределим бюджетните кредити, които ни се полагат, но понякога крайните срокове са малко по-различни от тези на бюджетните кредити. Благодаря, казва председателя. Разбрах, че Генерална дирекция за земеделие е тук и господин Хуан Гонзалес е тук и може да вземе думата. Благодаря, господин председателю четири реда са отворени за нас. Около 30% са свързани с а, факта, че управляващите органи в Турция а, не успяха да задвижат нещата. Забавя се всичко. 2010 ще стане. Но голямата част от средствата, които са отпуснати, около 70% от тях са свързани с една сума, която бе одобрена миналата година, но сега е неприложима и неизпълнима. Нямахме разплащателна агенция на място до края на 2009 година и това означаваше, че авансовите плащания, които бяха осигурени, както и допълнителните бюджетни кредити, не можеха да се използват. Très bien, je vous remercie. Donc... Благодаря. Докладчикът получи отговор от различните служби на Европейската комисия, засегнати от глобалния трансфер. Иска ли някой от депутатите да вземе думата за въпрос? Хелга. Yeah, you, um, like to... Благодаря, господин председател. Искам да се върна на два въпроса. Първият беше свързан с намаляване на фонда ГЕРЕВ за глобалната енергийна ефективност и използване на възобновими енергийни ресурси. Говорим за ускоряване на нещата там и затова искам да попитам защо не функционират нещата бързо и защо всъщност се говори за намаляване на сумата. Един друг въпрос, който е по-малък е свързан с Юроглоб. Предварителни действия. Знам, че имаше доклад за оценка, но след това разговарях с един от представителите на Европейската комисия, всъщност на Генерална дирекция комуникации. Той предлага да се използват парите, които те не харчат за този проект, за други видове комуникация в културната сфера. Сега пък чувам, че един милион се връща обратно в глобалния трансфер. Защо? Не разбирам. Благодаря. Кой може да отговори на този въпрос? Oui. Merci. Euh, je peux, je peux vous répondre sur le, sur le GRF, mais pas sur le... Благодаря. Мога да отговоря за фонда за възобновимите енергийни източници и енергийна ефективност. Не се говори за намаляване на фондовете, които се предоставят на Международния фонд за енергийна ефективност и възобновими енергийни източници. Става дума всъщност за отлагане на тези 2 милиона за до година, тъй като не можем тази година да ги разходваме. Прилагането на тези предварителни подготвителни действия бе забавено, но най-общата сума за фонда си остава същата – и е, се изпълнява по-настоящем по график. Е, Юта. Благодаря, Юта има думата. Also, wir haben jetzt noch eine Frage offen. Das, die ist nämlich die zweite. Има един въпрос, който за мен не е решен и това е втория въпрос, който Хелга зададе. Какво ще кажете за парите за Глоб? Културеле акцион ausgegeben те не бяха разходвани по действия в сферата на културата. Може ли отговор да получим по този въпрос? Господин председател, отново говорим за графици, за разплащания. Малко е променен графика за подаване на средствата. По никакъв начин не променяме ангажимента си към подаване на тази сума за такива дейности. Ще говорим с е, колегите от Генералната дирекция, което отговаря за това, да ви изпратят писмен отговор. Госпожа докладчика има думата. Моето заключение е, че ние с Европейската комисия трябва по-добре да се опитваме да осъществяваме желанието си. Е, предлагам, колеги, да одобрим глобалния трансфер днес. Благодаря, казва председателя. Онези от вас, които са за одобряване на глобалния трансфер, моля гласувайте. Благодаря. Против? Въздържали се? Двама. Благодаря. Е, е, И така одобрихме глобалния трансфер. Notamment vis-à-vis, euh, à la suite de ce qu'a dit euh, Madame le rapporteur, след казаното от госпожа докладчика, бих искал да кажа на представителите на Европейската комисия от името на нашата парламентарна комисия, че наистина е жалко, че в края на годината трябва да обсъждаме един глобален трансфер, който да е в такъв мащаб и една серия от трансфери, по които не можем да вземем решение днес, тъй като нямаме време. Наистина ни поставяте в много неприятно положение, защото сме изправени пред следната дилема. Или да си свършим работата и да упражним политически контрол в добрия смисъл на думата, или го правим това както трябва, надлежно и спазваме процедурата по гласуване, което би означавало да отложим това гласуване, или пък да го направим прибързано по един доста повърхностен начин, което според мен не е сериозен начин да се работи. Тази година работихме по този начин и то по принуда и Знаете, че имаше нов мандат на парламента, имаше един период, в който не се работи, имаше големи промени, които настъпиха в бюджетната иерархия в Европейската комисия. Разбираме този а, факт, но няма да позволим това да се случи до година. Така че до година ще си запазим правото да отхвърляме което и да е искане за трансфер, което пристигне късно. Комисията ще се наложи да се подготви на време и то достатъчно на време. Включихме го и в проект резолюцията, което гласувахме тази сутрин и то беше една бележка за големия брой допълнителни коригиращи бюджети, които трябва да се приемат. Това не е добра управленска практика. Освен това тези заявления пристигат доста късно, което също не е добра управленска практика и е невъзможно за нас да проведем един а, съсредоточен дебат за бюджета за едната година, тъй като трябва да се занимаваме с различните изменения за бюджет. И ако видим, че при изпълнението на тези политически решения вие имате все повече альтернативни процедури, които използвате, което пък от своя страна би означавало, че политическите избори, които са правени при а, правене на бюджета, са безмислени, а ние ще предприемем съответните мерки. Предлагам сега да не се занимаваме с другите трансфери, които вие предлагате. Юта, може да си починете малко. И преминаваме към 11 та точка от дневния ред. И моля ви за тишина, защото текат постоянно разговори. Благодаря. Комисията по заедостта вече гласува без въобще да зачете нашето становище, така че се питам какво да правим по този въпрос. Явно не могат да ни чакат или не са могли да ни чакат. Точно така, и аз това разбрах. Трябваше да гласуваме по 11 вчера, по 11 точка, извинете, грешката е моя. Наистина трябваше вчера да го обсъдим. И това е един проблем, който постоянно възниква по-практично е ние като членове на тази комисия да знаем, че гласуването ще бъде в един и същи момент, примерно на второто заседание на нашата комисия в 9 часа. Но вчера трябваше да направим изключение по тази точка, защото ако бяхме гласували по тази точка вчера, водещата комисия по този доклад щеше да ни изчака. Така или иначе, говорих с докладчика. И съвсем набързичко ще поговоря по 11 и 12 точка, тъй като те са свързани. Това е едно решение за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране, И а, сега като погледнем какъв и би трябвало да погледнем какво въздействие ще окаже това върху фонда Прогрес. По отношение на правните основания. Нашата позиция на първото четене на бюджета що се отнася до създаването на този инструмент или механизъм, е следното. Искаме да подпомогнем малките и средни предприятия да намерят нови източници на финансиране на базата на споделяне на риска и микрофинансиране. Предложението беше всъщност да, да се направи една общо европейска система. Има една тенденция за развиването на такива механизми във всяка една държава членка и преценихме, че може би ще е добре да има една обща рамка, за да може да се подпомогнат малките и средни предприятия, за които случая става дума. Еврокомисията планира да даде 100 милиона евро за период от 4 години. И това финансиране по едно А на финансовата перспектива ще бъде предоставено както и ще дойде известна част от финансирането от фонда Прогрес. Ние одобрихме създаването на два нови бюджетни реда. Единият е за режини, а другият за административни разходи. 37,5 милиона записахме там и 250 милиона евро пък във втория ред за тези два типа разходи. Това е записано в проекто бюджета за 2010. Разбира се, те са в, а, сложени в резерв, тъй като все още не е одобрена правната база. По първия доклад а, предлагам едно предложение за изменение. То е стандартно. Припомняме факта, че финансовата а, сума по този ред ще бъде одобрявана всяка година в рамките на одобряването на годишния бюджет. И след това едно изменение да се промени названието на този механизъм и да не се нарича прогрес, а европейски механизъм. И мисля, че това отговаря на бележките, които записахме при задаването на новия бюджетен ред в бюджета за 2010 година. Що се отнася до последствията, които това би имало за решението, което всъщност дава насоки за развитието на програмата Прогрес, смятам, че за целият пакет по програмата би трябвало да повторим сумата от 743 милиона 250 хиляди за период от 2013 година. Комисията предлага на намаляване с 100 милиона от тази сума за програмата Прогрес. И за да може механизма за микрофинансиране да бъде изцяло финансиран от програмата Прогрес. Мисля, че това отговаря и на това, което ние приехме изцяло на първо четене. Имате ли въпроси? Няма въпроси. Може ли тогава да гласуваме по двата доклада Анблок? Кой е за? Против? Въздържали се? И двата доклада се приемат, както предложи Ани Янсен ще направим така, че следващият път нашето становище да бъде официално прието на време, макар че неофициално беше ясно, преди водещата комисия да гласува по съответната тема. Това ни води до госпожа Матера, в някакъв момент. Става дума за точка 13 Европейска година на доброволчеството. Euh, Госпожа, госпожо Матера, имате думата по Европейската година на доброволчеството. Благодаря, господин председателю. Аз наистина смятам, че 13 е едно щастливо число. Аз бях назначена, избрана, извинете, за докладчик по Европейската година на доброволчеството, която е 2011. Целта на тази година е да се подкрепят усилията на отделните държави членки, на местните, регионалните власти, както и на гражданското общество, за да има добри условия за работа на европейските доброволци. Що се отнася до бюджетните аспекти на това предложение, Европейската комисия предлага сума от 6 милиона евро за разплащания в бюджета 2011 година. Европейската комисия в предварителния бюджет за 2011 предлага нов ред 150611 за финансиране на дейностите на Европейската година на доброволчеството. Сумите първоначално възлизаха на 2 милиона евро, 2 е, милиона за ангажименти, за поети плащания, две за разплащания. А, на първо четене това бе прието и се увеличиха тези суми с 1 милион евро и за поети ангажименти и за разплащане. Така че окончателната сума е 3 милиона за ангажименти по плащане и 2,2 милиона за разплащания за бюджет 2010 година. Що се отнася до измененията, предложени от Комисията по култура, Има едно предложение, в което се казва, че увеличаването на цифрата, което предлага Европейската комисия, би трябвало да бъде засилено от 6 милиона на 10 милиона евро, защото те считат, че сумата, която се предлага, не е достатъчна и тя би могла да окаже лошо въздействие върху определени инициативи. Аз лично предлагам едно изменение по правилата за съфинансиране на Европейската комисия, където е записано, че 80% от допустимите разходи, а пък аз смятам, че трябва да са 75% от всички допустими разходи за съфинансиране по най-голям брой проекти. Това е. Благодаря. Е, Благодаря. Салвадор пожела думата. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа две неща по отношение на вложени, предложените изменения. Първо, промяната в съфинансирането. Разбирам каква е идеята за предлагане за намаление на дела с финансиране. Идеята е, че повече организации биха могли да имат достъп до общностни средства. Това изглежда добра идея. Но, питам се, какво водещата комисия би помислила за, за това намаление в съфинансирането? Може да, разбира се, да се прехвърли това финансиране към други програми, в които участват неправителствени организации. И нивото на съфинансиране може да се намали, но пък да има по-голям брой а, организации, които да имат достъп до тези общностни средства. Разбира се, това ще има своето въздействие върху организациите – защото ще им бъде трудно да се финансират голям дял от програмите. Обаче, според мен, идеята е приемлива и я приемам. На второ място, разминаването между Комисията по култура и бюджетната комисия и тяхното съответни, съответните им предложения за финансиране на програмата като цяло. От опита си в други финансови години Знае, че водещата комисия обикновено предлага сума, а бюджетната комисия предлага значително по-малка сума. Това обикновено води до проблеми по-нататък, така че предлагам да се направи необходимото, за да получим ясно обяснение от Комисията по култура за тези 10 милиона – защото 2010 година ще има 3, а пък по-късно 6 милиона за 2011 година. Искам да кажа, че е по-добре да предвидим тези проблеми, е, особено по отношение на бюджет 2011 година, да бъдат избегнати. Имайки предвид там, ще имаме 9 милиона вместо 10. Мисля, че е разумно и за двете страни е да се вземе подобно решение. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председателю. Да, и аз искам да поговоря за а, съфинансирането и съотношението. 80% е първоначалното предложение. С други думи, комисията плаща 80% от всички разходи, а тук се предлага намаление до 65%, което означава, че а, институциите трябва да влагат много повече у, у, усилия, за да могат да съберат повече финансиране, но другите общностни програми всъщност е, виждаме, че има съвсем различна тенденция. Някои от програмите по структурния фонд или Европейския социален фонд, например. Там тенденцията е да практика да се елиминират е, вноските от институциите или организациите, именно защото по-настоящем е много трудно да се задели финансиране, имайки предвид финансовото положение. Така че организациите разбира се, би трябвало да имат възможност през съфинансирането да могат да имат достъп и до средства. 35% е моето предложение, така че моля имайте го предвид. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Съгласна съм с идеята за трудностите в състояние на финансова криза и тогава, когато а, ресурсите са недостатъчни, да говорим за доброволчество. Но във всеки случай бих искала да се разшири тази сфера, така че да има по-голям брой ползватели евентуално на този фонд, да има макси... максимално допустим таван на този фонд. Параграфа, който става дума за разпределение на ресурсите между националните координатори – доста неясен е текста. Прави се разлика между ресурси, които могат да бъдат използвани за директни действия и по отношение на критериите за разпределяне на националните координатори също е малко неясно. Става дума за една твърда ставка, общо сума, което и еднаква сума за всички държави членки, което означава, че може да се застраши броя на проектите в държавите членки. Благодаря ви. Благодаря. Някой друг желая ли думата? Няма като че ли е, желаящи за изказване. Тогава комисията би ли желала да изкаже становището си? Моля, имате думата. Благодаря. Бихте ли се представили, госпожо? Джанифер Йонин и аз съм от заместник директор е, политика за гражданите. Отговаряме по тези програми от гледна точка на нашата а, позиция. Ние приветстваме тази тенденция. Бихме искали да можем да предоставим възможност а, за проекти, които са от национално значение – и разбира се да се уточнят е, нивата на съфинансиране. Предложението за 80% е за националните координационни организации, чиято основна задача е, е на национално ниво да предоставят информация и да осъществяват е, обмен на информация. А 2,7 милиона е сумата, когато се раздели на 27 държави членки, разбира се, тогава ще видите, че няма огромно количество пари, които ще отидат в държавите членки. Именно заради това в критериите за разпределяне на парите ние правим препратка към една фиксирана а, е, сума така че да има минимален прак, който дава възможност дори на малките държави членки да изпълняват е, съответна дейност в областта на информирането и оповестяването, което е много важно за тази година. Така че 80% не се, е, не се средства, които да финансират самите проекти. Идеята е, че Проектите, свързани с годината на доброволчество, ще бъдат покрити от съществуващите програми на общността, например е, Европа за гражданите, е, програмите за обучание през цял живот и така нататък. Там има много силен е, принцип на доброволчество. Так, ако има увеличение до 4 милиона, тогава ще има възможност да се осъществи финансиране в рамките на годината на доброволчеството. И тогава, разбира се, ние с е, готовност ще е, дискутираме възможности за съфинансиране. Отчитаме аргументите за по-низко съфинансиране, което дава възможност на повече хора да участват – обаче от друга страна е много важно да има наистина големи проекти от национално значение, които да бъдат видими. Това е нещо изключително важно. Благодаря ви, госпожо. Това беше много ясен отговор. Селвадор, пожела думата. Да, като и слушах отговор на комисията, искам да задам един въпрос към комисията. Ако увеличим общата сума от 6 на 9 милиона, например, повтарям, че 3 са милионите за подготвителната дейност, същевременно намалява дела за финансиране. Комисията в този смисъл мисли ли, че това ще даде възможност на повече организации да се възползват от помощта на общността или не? Защото в крайна сметка това беше идеята за намаляване на ставката на съфинансиране, иначе няма друго основание. Това е въпроса ми към комисията. Благодаря. Не чух началото на въпроса, защото колега говореше с мен, но ако правилно съм ви разбрала, става въпрос за намаляване на съфинансирането, за да има по-широк достъп. Това ли ви е въпроса? Не, въпросът от господин Гарига е дали според вас при намалено ставка на 65% съфинансиране спрямо 80%, ще има повече организации, които биха се възползвали или по-малко ще бъдете. Ако промяната в тази стравка не се съпътства с промяна в бюджета, това ще даде възможност на повече организации да се възползват от помощта, защото, както обясних, 2,7 милиона за националните координационни органи всъщност не са предвидени директни финансирания от проектите, а става въпрос за повече комуникационни дейности, предоставяне на повече информация и е, действия именно в този област. Така че ние бихме искали 80% да гарантират изпълнението на тези дейности. И както споменах, ако разделиме 2,7 милиона на 27 държави членки, имайки предвид различното население на държавите членки, безвъзмезната помощ на 20 държави членки е по-малка от 75 000 евро. Така че не бихме искали повече да се намалява тази сума, защото иначе ще станат прекалено малки средствата, които биха могли изобщо да окажат някакво въздействие като цяло. Да, добре, благодаря ви, това е ясно. Има минимална критическа маса средства, които са необходими, в противен случай няма да има нужда от действието и няма смисъл такъв механизъм. 80%, 65%, това е въпрос. Намаляване на тази ставка на съфинансиране има риск, че броя на а, ползвателите биха могли да се намали. Тоест, ако има асоциации, които биха могли да съфинансират 45%, разбира се, там е риск. Ако ги няма, няма това имате предвид, нали? Само да уточня. Началото на изказването си по-рано казах, че увеличението се приветства. Искам да уточня, че ние предложихме 6 милиона. Това е предложението на комисията. Според нас тази сума е достатъчна, за да се предостави адекватна, необходима, достатъчна информация и да се води комуникационна кампания именно в, тази, в тези рамки. Обаче, ако парламента и съвета са съгласни с увеличението на сумата, тогава ние мислим, че през националните големи проекти, факши проектите могат да бъдат използвани много успешно тези а, средства. Но искам да ви кажа, че предлагахме 6 милиона. Сега не казвам, че ние правим друго предложение. Ако парламента и съвета вземе решение да има увеличение, как да бъдат използвани успешно тези пари? Добре. Ние не, не искате, разбира се, повече финансиране. Ние не сме против, но не имаме известни условия. Сега ще чуем какви са заключенията на докладчика от този обмен на е, гледни точки. Ще на 16 ноември ще гласуваме и има крайен срок за внасяне на предложения. Господин, госпожа Барсани направи известни предложение. Утре, 6 ноември, на обяд е крайния срок, така че можете все още да предлагате, но 16 се гласува. Барбара, искате ли думата да обобщите? Да, благодаря, господин председателю. Тъй като днес за първи път успях да изкажа своето становище, очевидно ще работя повече в тази посока. Отбелязах всички мнения на колегите, които бяха изказани. И чух, разбира се, казаното от комисията. Мисля, че през следващите няколко седмици ще имаме възможност да поработим по този въпрос. Както вече ви казах, за мен е много важно това становище заради принципа на доброволчеството в всяка една отделна държава членка. Както казаха колегите, когато ставаше въпрос за кризата, економическата криза, и как държавите излизат от нея. Мисля, че доброволците могат наистина да подпомогнат възстановяването на економиките в отделните държави членки, именно като се включват и местните е, власти, гражданското общество в този процес. Много е важно да е, размислим внимателно по това становище и следващите няколко дни ще получите нова информация от мен по отношение на казаното днес по тази тема. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че, че можем да благодарим на Янис Лавандовски за това, че беше така добър да придвижим напред този въпрос. Сега той ще ни запознае с трансфери за други институции, а именно точка 10 от дневния ни ред. Ние ще направим приемането едно след друго. Първо започваме с номер 13. Да, ние продължаваме с процедурата. С13 ще се опитам да 95 000 евро за дейности за подобряване на осведомеността в сферата на устния превод. За пръв път се въвежда това перо, така че аз съм за. Кой е за? Кой е за C13? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Преминаваме към C14. C14 е за медицинско обслужване на асистентите. Ние одобрихме 700 хиляди, но всъщност са необходими допълнителни средства, защото има 150 нови асистенти, така че трябва да се осигурят допълнителни средства. Осемстотин хиляди всъщност са ново кредитираните. Доколкото разбирам, има категория асистенти, които са акредитирани към парламента, които а, преминават а, през медицински преглед а, преди да бъдат назначени на работа. И така, кой е за това изменение? Всъщност за този трансфер, кой е против? въздържали се, приема се. Преминаваме към C16. Този въпрос вече беше обсъден. От администрацията бяхме помолени да осигурим повече средства за почистване и за съответни почистващи продукти предвид на опасността от пандемичния грип. Решението ни беше да осигурим средства за препарати да се въздържаме от осигуряването на средства допълнителни за услугата почистване, но не трябва да ни обвиняват в това, че блокираме решение, което е, е искане от екипа, който се занимава с действия при спешни нужди Има намаление на сумата от тази, която беше поискана. И с тази намалена сума аз съм съгласен. Благодаря. Това бяха ясни обяснения. За пръв път предвиждаме подобен разход. Извинете. Още една допълнителна бележка. Това става дума, тук става дума за продукти, не става дума за вакцини, за вакцинации, за продукти. Защото може да дойде допълнително искане за вакцини и вакциниране. Тук става дума за продукти, но не за вакцини. Благодаря. Тоест, е, това е сума за закупуване на почистващи препарати. Кой е за това изменение C16? Благодаря. Кой е против? Елга е против. Въздържали се? Един въздържал се. Благодаря ви. 17-то, C17 е, отлагаме. Тук става дума за финансиране на сградата Треф 1. Вчера стана ясно, че докладчика се нуждае от допълнителна информация по въпроса. Преминаваме към 18-то искане за трансфер. Не знаят дали да се спираме на този въпрос. Отново става дума за почистване и поддръжка. Ние вече одобрихме C16. Не виждам защо трябва да одобряваме допълнителни средства за почистване. Въпросът е дали това предложение да бъде гласувано днес или не. Господин председател. Бихте ли се представили, казва председателят. Аз съм а, шеф на звеното, отговарящо за бюджета на парламента. Господин Ловендовски предлага да отеглим този трансфер – Сега е, можем да приложим малко по-економична политика и да се намалят разходите. Но наближава края на годината, така че няма да са ни необходими тези нови средства. Тоест, е, има оттегляне на искането за трансфер. Така че си измиваме ръцете. Преминаваме към C19. Това е техническа корекция на статута на депутатите. С времето бяха прецизирани изискванията. Ние започнахме този мандат на 14 юли. В статута може да се прочете, че Тези депутати, които започват мандата си след 15 число на месеца, получават само половината от полагащите им се средства за месеца. Тук става дума за пълният размер. Това е само техническо изменение размер на 1 милион 247 хиляди. И аз не бих възразил, защото ние сме започнали на 14 число. Това е предложението на докладчика. Ако може да се прехвърля средства от една институция на друга, можехме да кажем, че тези средства могат да се използват за Европейския план за възстановяване на економиката. Но не можем да го направим, защото не могат е, да се правят между институционални трансфери. За това кой е за този трансфер? Благодаря. Кой е против? Един против. Въздържали се няма. Приема се. un mois complet. Euh, Тоест, изплаща се пълната сума за месеца. Минаваме към C20. Долу-горе от същия характер. Това е коригиране на възнагражденията и надбавките. Първоначалното предложение беше корекцията да бъде с 2,1 сега обаче е 3,6. Ние имаме изменен вариант на този а, трансфер. На... Разпространява се в момента. Става дума за 7 милиона. И корекцията е в размер на 3,6%. Имаше грешка в първоначалното искане. Това също е техническо изменение, като се има предвид е, решението на съвета да предложи по-различна ставка за корекция. Тоест техническа промяна. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. С-21. Докладчикът. Малко странно е това искане ние имаме бюджети за заседанията на политическите групи, но една анонимна група е надхвърлила квотата за провеждане на заседания и две са в повече. Аз съм неутрален, не знам какво е становището на другите групи. За мен малко е, е странно как може да се провеждат заседания на политическите групи, след като нямат средства за това. Става дума не за чак такава голяма сума, 120 милиона евро, но основанията, които се представят, са малко странни. Тоест една от политическите групи е провела две заседания над квотата, която и се полага. Освен ако не получа допълнителна информация, е, не знам как е, да процедираме. Изобщо не знам как може да се провеждат заседания без да има е, квота и средства за това. Господин Манка има думата. Благодаря на господин Ловендовски. Не зная дали това е била моята политическа група или друга политическа група, но това, което каза господин Левандовски, не се отнася само за сумата, но и мястото, където са се провели заседанията. Тези задания не са проведени на обичайните три места, където работи парламента – Брюксел, Люксембург или Страсбург. Ако видим какви са правилата за работа на политическите групи, които сме приели, това са правила, които въжат за всички и те трябва да се спазват. Ако искаме да провеждаме заседания извън тези правила, те не трябва да получават заплащане от бюджета. Да, ще поискаме допълнителна информация, казва господин Левандовски, да ни се обясни защо е поета риска да се провеждат заседания без групата да разполага с средства за целта. Затова нека да отложим решението по С21. Председателят. Тоест, предложението на докладчика е да отложим решението до получаване на нужната допълнителна информация. 23. Това е за по-голяма сума, трябва да се отдели повече внимание. Това е за, за мерки за подпомагане на депутати с увреждания и деца на депутати с увреждания. след като има увеличение на корекцията с, на 3,6% от съвета. Тук също се налага техническа корекция. Тоест имаме изменен вариант на искането за трансфер. Става дума за 2 милиона и 550 хиляди евро общо. Тук става дума за заплати и конкретни мерки в помощ на депутати с специфични нужди. Кой е за с 23 с изменението? Моля да вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. Това беше по бюджета на парламента. Сега преминаваме към бюджета на Сметната палата А11. Ние също оставихме въпроса за Трев. Там трансфера е доста по-голям, над 30 милиона. Отлагаме решаването на този въпрос. Сега преминаваме към Сметната палата. Става дума също за адаптиране на заплатите съгласно ставката, която беше прията от съвета. Става дума за 37 000 евро. Това са технически корекции на заплатите. Кой е за? Докладчикът е, е за. Кой от останалите депутати са за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към омбудсмана. Това е една малка институция, но тя не се появява много често като кандидат за трансфер. Става дума за публикации, постъпване на служба, компютърно оборудване, 42 000 е сумата, закупуване на 7 лаптопа. И като имаме предвид, че при омбудсмана нещата обикновено са много ясни, когато става дума за бюджетиране, всичко е много точно. Според мен няма нищо лошо в това да се подсили и софтуер и хардуера на омбудсмана. Аз съм за. Благодаря, казва председателя. Кои от вас са за? Против. Въздържали се. Приема се. И последен трансфер, Комитет на регионите. Да, инф 4 е това, Комитет на регионите, сумата е 30 000 евро и той е в същата глава, спестявания, център за малки деца, детска градина, по член 22 е това, така че той си е по силата на съответната глава, съответния дял. Ако има някакви спестявания, няма да има проблеми. Предполагам, че никой не е против а, да има повече обучения. Благодаря, казва председателя. 23-ти член, така че докладчикът предлага да нямаме възражение. Кой е съгласен? Благодаря против. Един против. Въздържали се. Одобрява се. Няма възражения. Благодаря ви. И сега се връщаме към 14-та точка. От дневния ни ред Европейската агенция по химикалите. Не може да се гласува днес, тъй като докладчикът не е готов и всъщност трябва да кажа, че изобщо не е избран такъв. А, но можем да поговорим. Агенцията от Хелзинки е представена, доколкото разбирам има колега и то на високо ниво, който може да ни запознае. Благодаря ви за присъствието ви в днешното заседание. Моля ви да обясните защо е необходимо това уведомление и след това ще има обмен на становища. Благодаря председателю за тази възможност съвсем накратичко да обясня какви са причините, пред които се явявам пред вас и пред вашата комисия. Както знаете, агенцията по химикелите се е разположена в Хелзинки. Там наемаме сграда в самия град. Това лято бяхме уведомени, че наемателят на един магазин, който е част от нашата сграда, прекратява своята дейност. Изразихме интерес да наемем и всъщност тази част от сградата последните причини. Нашата агенция се разраства, това е планирано и това ще продължи през едните две години този контекст е, ни е необходимо място за допълнителни офиси с Агенцията по химикали в Хелзинки. Още нещо искам да подчертая. Тук е, се отваря една възможност да завземем цялата сграда, което от гледна точка на сигурността ще подобри нашата ситуация, защото в момента иначе делим а, сградата със собственик на магазин и това всъщност представлява риск за нашата сигурност. Освен това, така ще имаме достатъчно място за заседание. То може да бъде използвано доста гъвкаво. Идната година, когато наближава крайния срок за регистрацията на опасните вещества, ще ни даде възможност да имаме допълнително пространство, да наем допълнителни кадри, тъй като те ще са ни необходими тогава. Имайки предвид, че хазайнат разглежда и други варианти, мисля, че тук имаме отлична възможност да има едно общо управление на сградата и разположение на нашите кадри. Работим с архитекти и инженери, за да видим какви са възможностите да се адаптира това пространство за офис пространство. Работим с а, независим консултант по недвижими имоти също така и за това стигнахме до заключението, че би било една отлична възможност на нашата агенция да наеме тази останала част от сградата, която не заемаме. Работата ни с нашите консултанти показва, че разходите ще бъдат малко по-низки, отколкото можем иначе да платим. Цената е сравнима с тази на свободния пазар в Хелзинки и ще бъде по-ефтино, отколкото да се прави допълнителен откъснат от нас офис, в който да има допълнителните кадри, които назначаваме. Предложението, което сме ви изпратили, а може би това трябва да поясна сега, ако нещо неясно останало, се извинявам. Та, упоменаването на цената на квадратен метър на месец 23,3 евро, съвсем ясно трябва да кажа, че тук се включва найем плюс разходи за обновяване за период от 20 години. Така че искам това да го изясня, за да избегна някакво неразбиране. 4,9 милиона сме записали като обща сума за ремонта. Това може да бъде бюджетирано според а, средствата от 2009 и той няма да окаже по никакъв начин въздействие върху бюджета от 2010, нито що се отнася до а, ангажираните плащания, нито бюджетните кредити, които ще бъдат необходими, а, за да бъде гарантирана ликвидността на нашата агенция до година. В а, този смисъл той няма да окаже въздействие, негативно такова, върху бюджета 2010. До голяма степен сумите могат да дойдат от средства, които бяха заделени за заплати и не са разходени, защото ние работим втора година и бюджетът за 2009, когато бе планиран, бе в един много сложен момент, когато нямаше исторически данни, защото това е нова агенция, следователно е трудно да се преценя какво ще бъдат разходите и затова ние всъщност а, имаме такива спестявания от а, фонд работна заплата. Това може да е голямата част от средствата. Освен това бихме искали от гледна точка на агенцията да се направят нови приоритети по проектите, защото считаме, че това е една уникална възможност и би било едно добро разширение на сградния ни фонд и за това искаме то да бъде приоритет. Надявам се, господин председателю, накратко да съм ви изложил аргументите. Ако има допълнителни въпроси, ние ги приветстваме. Господин Гарига иска думата. Благодаря, господин председателю. Знам, че следващата седмица ще се гласува по този въпрос и това в момента са консултации по член 179. И според този член има два въпроса, които трябва да зададем, защото по принцип като че ли това искане няма да бъде подложено на остър дебат. Трябва да гласуваме следващата седмица, както казах. Следователно искаме да разберем нещо повече за квадратните метри, за квадратурата. Чухме поясненията на директора. Найема в сравнение с пазара Хелзинки. Сигурен съм, че цената е добра и че отговаря на пазарната цена, но искаме да ни предоставите цифри, най-общо. Освен това е важно да ни обясните разграничението между найема и а, ремонта на съществуващите офиси. Това не е достатъчно ясно обяснено. Ако може подробно да го обясните. Общите съчетани разходи от двата фактора, ремонта и найема на новата част от сградата. Също а, бихме искали да знаем, защото те ще станат собственост на агенцията. Нов, новата, новата площ. През 2006 година гласувахме за тази агенция, нямахме нищо против тя да бъде създадена. Сега обаче имаме един член 179 и имаме определени условия, свързани с вземането под найем. Общото Общите разходи по създаването на този конферентен център а, са важни. Какъв е техният дял в общите разходи? 14 милиона евро са необходими на тази база. Агенцията трябва да обясни пред нашата комисия по член 179 как е устойностен този конферентен център. Преди 16 ноември трябва да вземем решение и то най-вероятно ще бъде за, но ми се иска агенцията да ни предостави цялата тази информация, за да можем да гласуваме положително. Благодаря. Госпожа Олмайер поиска думата. Искахте ли думата всъщност? Не. Добре. Някой друг има ли въпроси към представителя на Агенцията по химикалите? Не. Добре, благодаря. Изслушахте искането на господин Гарига за повече информация. Хубаво е да ни отговорите преди следващото ни заседание, когато предстои гласуване. И накрая, последната точка от дневния ни ред е точка 16 решение на Европейския парламент и съвета за мобилизиране на средства за, от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, първа размяна на мнение. Няма да се гласува по а, този въпрос. А, днес става дума за Нидерландия, Швеция и Австрия. Райнер има думата. Раймер, извинете. Благодаря за първи път обсъждаме това предложение за заявления, подадени за мобилизирана средства от ФАПГ от Швеция. Една автомобилна фирма в Австрия и една строителна фирма Хайманс в Нидерландия. самото начало трябва да кажа, че по-рано гласувахме за едно предложение за отделен средство от фонда за приспояване към глобализацията по отношение на Белгия и Ирландия. Взехме предвид мнението на комисията по заетостта, записахме го в съответния параграф и казахме, че смятаме, че трябва да се взема от Европейската комисия предвид настоящото положение и следващите пъти да се предлагат такива заявления в отделно, отделни, в отделни предложения спрямо държава членка. В миналото е имало такива искания за средства, които са били комбинирани с други трансфери. Слава Богу, успяхме да променим това. В този случай обаче има различни мобилизации на средства, които са събрани заедно, понеже са по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Имаме време, според мен, да бъдат разделени тези предложения по държави, защото считам, че трябва да можем да вземем становище през декември на базата на становището, което ще приеме Комисията по заетостта. Така че Виждам, че кимат от Европейската комисия. Мисля, че това ще бъде една добра идея, защото имаме пак комбинация от различни казуси в а, това решение, а, записано в тази точка от дневния ред. Що се отнася до Швеция, Волво, най-общо казано 4 над 4000 работници, над 3000 Също шведските власти заявиха, че са предоставили информация, че смятат, че 1500 работници ще имат нужда от подкрепа от ФАГ, ФАПГ. Може би комисията може да ни обясни защо има такава огромна разлика в цифрите, които варират между 4 и 1500. освободените по-рано, може да са си намерили вече работа. Този пакет а, трябва да бъде координиран и ФПГ ще задели 9,8 милиона. Томилната индустрия в Швеция е много важен индустриален клъстър, където се вземат предвид и доставчиците, и всички други взаимосвързани отрасли. Що се отнася до случая Штаймарк в Австрия, на 19 юли е изпратено искането, след това е изпратена допълнителна информация. Говорим за 744 освободени служители в 9 различни предприятия. Всичките те са в близки а, отрасли, като например на доставчици, на производители на резервни части и така нататък. Става дума за 740 и 4 съкратени и подкрепа за 400 от тях, което е 5,6 милиона. Извинете, 5,7 милиона. До момента нашия фонд се е занимавал с а, телекоми, с автомобилната индустрия и сега изведнъж идва едно искане от Холандия, изпратено на 4 август, което е свързано с друг, друг отрасъл. Според него става дума за 570 съкръщения в период от 4 месеца в Хайманс. Uh, това е предприятие за строителни дейности. Кризата е оказала въздействие върху него поради, разра... поради падането на цените на суровините, извинете, покачването и а, изграждането на пътища и така нататък. И в документа на комисията пише, че съкръщенията са на всички три нива национално ниво, както и на в клоновете, в дърщените фирми 40% от а, тези съкръщения са били в Северен Брабант, а пък една друга голяма част от тях в самия Роттердам. И освен това казаха, че освен тези 570 съкръщения, има над 400 допълнителни работни места, които са били загубени, най-вече е, хора с безсрочен договор. Извинете, с срочен договор. И няколко стотин самонаети, които са загубили своята заетост. Става дума за 570 съкръщения, 400 са насочени към подкрепа от Фонда за приспособяване към глобализацията 386 114 евро. На следващото състояние ще разгледаме тази сума на базата на по-подробен анализ от Комисията по заетостта. Ще гласуваме по това и се надяваме Европейската комисия да ни каже дали може, има желание да раздели отделните предложения и да ги изпрати по-отделно. Би било полезно. Благодаря ви. Комисията желая ли да вземе думата? Господин председателю, само искам да отговоря на един от въпросите, зададени от господин Бъргър, свързан с идеята да има отделно искане за всеки трансфер. Трябва да имате предвид последствията от всичко това. Вече има 30 е, подобни искания, които се обработват, което означава, че ще има 30 различни искания за трансфер. А пък, господин председателю, вие искате е, намаление на броя на трансфера по-рано. Няма технически затруднение да го направим, но трябва да сме в състояние да се справим с този обем. Освен това е и правното основание трябва да се уточни относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, където е записано, че те могат да бъдат изпращани групове. Това беше самото и наша първоначална идея да ги групираме така че да може да се минава по процедурните етапи и да се получи все пак нещо, е, което е ясно и обобщено. Сега идеята е да ги разделим. Технически нямаме никакви проблеми да го направим, но трябва, разбира се, да учетем последствията, евентуалното решение. Благодаря. Председателя, благодаря. Да, наистина, очевидно имате добро чувство за хумор, защото много добре ще бъде наистина да се направи а, едно единствено искане и едно единствено прехвърляне за 30 проекта, но а какво ще стане, ако има проблем при един или два от случаите? Тогава всички ще бъдат засегнати. Очаквам на следващата тристранна среща да засегнем този въпрос, защото имаме три проекта досиета, които не са свързани Холандия, Швеция и Австрия, както вече казах. И ако нито едно от трите не е, създава проблеми, тогава ние едновременно можем да вземем решение по всичките. Обаче, имайки предвид е, примера с дел в Ирландия, можем да заключим, че не би трябвало да задържаме други проекти, където няма проблеми и пречки, но просто са обобщени и попаднали заедно с е, проект, който има проблеми в една група. Трима души желаят думата на тази тема. Господин Лавия. Благодаря, господин председателю. Напълно съм съгласен с казаното до тук, защото преди всичко на тази е, тема трябва да реагираме много бързо, което означава, че трябва да имаме отделни процедури, защото не искаме да задържаме дадена инициатива, просто защото има проблеми някъде в някоя друга. Искам да подчертая пред комисията, че малко странно ми се вижда да обсъждаме тези 30, е, вижте тези 30 е, искания в края на бюджетната година, а годината беше много трудна. Това беше една година на криза. много предприятия и фирми бяха затворени заради глобализацията. И в крайна сметка, една а, малка част от, глобализ... от фонда за приспособяване към глобализацията се използва. И много малко информация има в държавите членки относно целите и процедурите на този фонд. Държавите членки отчитат ли този факт, когато се опитва да решат различните проблеми в е, отделните държави членки, 27 държави членки? Благодаря, господин Бокрос. Благодаря. Мисля, че тук има няколко фундаментални проблема. Единият е – бюджетните процедури. И не е добър отговора, който ни дадохте на този въпрос. Технически всичко, разбира се, може и би трябвало да бъде разделено, за да може комисията да оценява отделните индивидуални предимства и недостатъци на, на предложенията. Същевременно обаче наложително е да можем да сравняваме няколко предложения, не само три, може би 30 едновременно защото, разбира се, средствата са ограничени, те са дадена сума и ние трябва да решим как можем да разпределим средствата, чие искане да удовлетворим и всичко това трябва да бъде решено по-отделно за всеки отделен случай. Също но трябва да много внимателно да подходим, защото ние сме е, заляти с предложение и тук има един важен фундаментален економически е, момент. Тук просто изкривяваме капитализма, защото хвърляме пари както на входа, така и на изхода и компаниите просто получават безплатен обяд. Те е, получават средства при инвестирането, получават средства и когато се оттеглят или затварят производството си. Това е, е наистина нарушаване на фундаментален елемент от капитализма и пак подчертавам, това е един безплатен е, обяд за предприятията, които всъщност прехвърлят тези средства, които биха изразходвали иначе за това, в друга посока. Европейския парламент, разбира се, ние искаме да помогнем на служителите, работниците в конкретни области. Тогава обаче помощта не трябва да бъде насочена към конкретно предприятие, което се изтегля, а трябва да погледнем какви са последствията от кризата, на териториален принцип, за да видим как можем да помогнем на новите предприятия, които се създават. Мисля, че трябва да разделим процедурите. Бюджетните процедури по планиране, това е лесно. Ограниченията в финансирането, това е факт, който, пред който ние сме изправени. Трябва в, е, на този фонд да можем в крайна сметка да разпределяме средствата и да, да дам отговор, е, отговорен отговор на въпроса какъв, каква е целта за, из, за тези средства и тяхното изразходване. Ани Янсен има думата. Аз се присъединявам към а, тези, които казват, че трябва отделно да разглеждаме всяко едно заявление. Ако се обедини, тогава, разбира се, може да се каже да за някои, не за други. И сега, като говорим за тези 30 заявления, които са в процес на обработка и може в един момент това да се превърне в успех, не само защото се прехвърлят работните места в Китай, това беше една първоначална идея, да се обучават хората да правят различни неща, да бъдат компенсирани, а сега вече ситуацията е различна поради общата финансова криза. И дали това е случайно, дали, а именно принципа на който получавате или не получавате подкрепа. Това е проблем, който комисията по заето ще трябва да разгледа. Вероятно, но си мисля, че и ние трябва да го разгледаме. Как е създаден този фонд, как е, действа в определена обстановка, когато се загубят работни места поради обща економическа криза. Например, позовам се на холандския случай. Може би това е по-скоро вътрешна национална криза, отколкото изнасянето на дадено производство от Холандия. И тогава е въпросът как може да се реши една подобна кри- криза. Всяка една държава, обстановката е различна и решението може да бъде различно. Но в крайна сметка това ли беше идеята за ФПГ да се намесва винаги, когато има економическа криза? от стария тип във всяка една държава членка. И може тогава да тръгнем от обстановката, в която никой не желая пари, да достигнем до другата крайност, когато парите няма да са достатъчни. И тогава на един случайен принцип се разпределят. Вярно е, че след няколко седмици вече можем... Е, преминахме от ситуация, която нямахме кандидати, а сега вече имаме 30, които трябва да обработим. Сабадор пожела думата. Господин председателю, да, съгласен съм. Не мисля, че въпросът за Европейски фонд за приспособяване е, към глобализацията всъщност води до изкривяване на конкуренцията. Първоначалната идея бе, поне беше различна. Има очевидно фундаментални проблеми, свързани с е, фонда. Е, надявам се, че в крайна сметка всичко това ще стигне до успешен завършек и е ФПГ сега вече има много кандидати, много заявки са подадени, което не непременно означава, че економиката в Европа е лоша. Напротив, тя помага и фонда изпълнява своите цели. Това са целите, по смисъл на които ние го създадахме. Какво трябва да направим, за да преразгледаме очакваните финансови е, перспективи. Е следното трябва да помним, че този фонд ФПГ не трябва да се конкурира или да бъде допълнителен към Европейския социален фонд. Той е създаден с различно предназначение. Именно задачата, която имаме ние тук в бюджетната комисия, не е да е, имаме повече и повече идеи за това на къде отиват парите, а откъде идват средствата. И трябва да разгледаме по същество съдържанието на реформата, която трябва да се извърши, когато се прави преразглеждане и корекция на общностния бюджет и финансовите перспективи. Имайки предвид факта, че сега има и нови кандидати, това подчертава, че наистина фонда набира а, необходимата скорост. Благодаря. Генерална дирекция заетос и Оргенсен желая думата и я получава. Благодаря, господин председателю. Да отговоря на няколкото бележки, които са насочени към ФПГ, не бюджетната процедура. В случаите с Волво и кандидатурата на Волво, вярно е, че има много съкръщения, кои, повече от тези 1500, които ще получат финансиране. Има различни основания за това. Хората, които са съкретени, всъщност една част от тях просто са се отеглили от пазара на труда, защото са използвали схемата за ранно пенсиониране, затова няма да има действие от фонда към тях. А от тези 4800 е, души, само 3000 са е, регистрирани на трудовата борса след съкръщението. И именно е, те подходиха точно така, както ние искахме а именно да си създадат подходящ бюджет. Не да кажат имаме 3000, всичките имат право да кандидатстват, трябва да получат максимална подкрепа за 24 месеца. Можеха, ама не го направиха. Те правилно си не прав... изчислиха бюджета. И защо има само 1500, които се очаква, че ще получат е, финансиране от ФЕПГ? По смисъла на а, шведската система, която вече съществува в страната, редица хора могат да получат успешно помощ без допълнителни усилия. Някои обаче от работниците, за които става въпрос дума тук, имат нужда от малко допълнително помощ, за да могат да бъдат реинтегрирани в, на пазара на труда и заетостта. И именно за това е това предложение. Освен това, привличам вниманието ви към факта, че има една нова мярка тук и останалите държави членки могат да се получат от нея, именно промяната в поколенията. Младите незаети хора получават насоки и подкрепа а, от други компании. Така че всъщност те да не губят връзката с пазара на труда. И това е много интересен случай с Волво. Що се отнася до хората с срочни договори, около 400 в Нидерландия, само искам да посоча, че хората, които нямат този тип договори и не им се продължават, просто им изтича този договор, според договорните условия, те не се считат за съкръщения по смисъла на регламентите на ФПГ. Дълго време дискутирахме в парла... и с парламента тези аспекти, но те просто не се считат за допустими за кандидатстване независимо дали към националната система, социалния фонд могат да се обърнат, но не и към ЕПФГ. Да, наистина за момента ние Получаваме все повече и повече кандидатури, това е факт. На 1 май новия регламент влезе в сила. От тогава имаме е, заявки за повече е, пари, повече помощ, повече отделни случаи е, са подадени е, като кандидатури и промяната очевидно положително е, въздейства е, на интереса за заявки към ФПГ. А миналата седмица получихме 153 милиона евро заявки и това е от 1 май до този момент, което виждате е много сериозно увеличение на дейността има повече от 30 случаи, по които работим в момента. Надяваме се, че ще ги приключим следващите месеци. Това е изключително голяма работа за Комисията за етост и парламента. Искам само да добавя, че няма нито едно единствено предприятие, което да получи средства. Едно единствено евро дори от ФПГ. Е Всичко което излиза от този фонд, подкрепа реинтеграцията и активната заетост на хората. Разглеждаме отделните случаи, така както те се подават при нас, разглеждаме всеки отделен случай, оценяваме е, всичко страни в него. Разбира се, възможно е и при вас и в други комисии да се сравняват отделните случаи. Имаме много подробна информация. В нашия е, доклад винаги е записана. Така че аз с голяма радост мога да запозная подробно парламента и вашата комисия по всеки отделен случай, когато има такова желание, но в крайна сметка всичко това ще излезе в окончателния ни доклад. Е, Възоснова на няколкото доклада, които вече сме получили, можем да кажем, че ЕФПГ работи по смисъла, че вече е възможно тези съкратени работници да се върнат отново на пазара на труда. Имаме много бърз темп на е, нова заетост. Във Франция, например, имаме такъв е, пример. И анализираме много подробно всички тези случаи. Мисля, че това беше, което исках конкретно да кажа по всички тези случаи. Благодаря. Докладчикът има думата за заключителни думи. Благодаря. Благодаря на господин Йонгерсън за предоставената подробна информация. Ако се върнем към старите правила и ги сравним с новите, Виждаме, че при промяната на правилата се създава възможност за пръв път при молбата на Белгия, която одобрихме тази сутрин, както при Австрия и Нидерландия, да бъдат отчетени техните искания, докато в миналото това нямаше да бъде възможно. Затова промяната в правилата позволи да се разгледат тези молби. Остава въпроса за управлението между Европейския социален фонд и фонда за приспособяване към глобализацията. Този въпрос сме го разглеждали и преди в нашата комисия. Отказаното от колегата виждам, че има известни резерви и аз отчасти ги разбирам относно отделното представене на различните случаи. Разбира се, ние не искаме да създаваме повече бюрокрация, но от друга страна ние сме отговорни за това да, да се промъкват а, а, случаи, които не отговарят на условията за финансиране. Може би въпросът трябва да се обсъди с другите институции при следващата среща в рамките на триалога. Председателят, искам само да добавя, че не за първи път проблемите, свързани с функционирането на фонда за приспособяване към глобализацията, се разискват. Трябва да изготвим доклад по собствена инициатива, за да направим равносметка на работата на фонда и по какъв начин може да се подобрят те. Необходимо е да се осъществи задълбочен анализ по въпроса. Разполагаме с още 10 минути. Много малко са хората в залата. Групата на социалистите е много бегло представена. Така че може да се окаже, че има мнозинство на ЕНП, на либералите, на групата на зелените. Всички те са чудесни хора, но все пак всъщност пропорционално сме повече, но нямаме кворум. Затова предлагам да закрием заседанието. Ние проведохме два дни на разговори по много важни въпроси. Следващото ни заседание ще бъде в понеделник 16 ноември от 15 до 18.30. От тук нататък ще имаме заседание само по половин ден. За това трябва да концентрираме вниманието си да работим по-експедитивно. Благодаря. Заседанието е закрито.